е свързан с увеличаването на терористичната заплаха. Давам думата на министър Берт Кунтрес от името на съвета. Заповядайте. Much, uh, um, occasion... Uh, Благодаря много, господин председател. Уважаеми дами и господа депутати, Десет седмици след терористичните атаки в Париж ми се ще да мога да кажа, че най-вероятно никога повече няма да видим такава ужасяваща терористична атака в Европа. За съжаление обаче, опасявам се, това не е вярно. Вземайки предвид последните събития, изглежда терористичната заплаха се увеличава в Европейския съюз, в близост до Европейския съюз, а и по други места по света, както показват атаките в Джакарта, Лагадуго и Хашада, Пакистан. Като председателство ще направим всичко възможно да увеличим капацитета на Европейския съюз да се справи с тази заплаха и да защитава гражданите. Затова борбата срещу тероризма ще бъде основна тема на съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи следващата седмица в Амстердам. За нас е много важно да се спазва върховенството на закона и да има добро равновесие в борбата срещу тероризма. Препятствията и начина да бъдат преодолени, те ще бъдат основна тема. Друга важна тема ще бъдат а, размените на данни, е, свързани с е, трафик на оръжия. Информацията е много важна и това е подчертано в е, Стратегията за вътрешна сигурност за 2015-2020 година на Европейския съюз. Държавните и правителствени ръководители на 20 феврали 2015 година след атаките в редакцията на Шарли Ебдо приеха рамка, която Европейския съвет призова да бъде въведена възможно най-бързо и ние насърчаваме възможно най-бърз напредък. Напредък вече има, както бе показано от координатора за борба срещу тероризма през ноември в неговия доклад. Обмяната на информация и сътрудничеството са, едни от основ... са е, двата основни приоритета. Определени от съвета има напредък, е, включително и по директивата за обмяна на данни на пътниците на Европейски е, на европейска територия, на, на нещо, което ще позволи за по-добро е, проследяване на движението на заподозрени е, лица. Има и платформа за борба срещу тероризма, която бе стартирана през октомври. Служи за обмяна на информация за борба срещу тероризма, събиране на е, разследвания срещу е, за подозрени е, свързани с тероризъм лица и обмяна и, е, и свързани с е, трафик на оръжие действия. Има и специално звено в Европол, което се занимава с подобни разследвания и работи в момента по конкретни задачи в няколко държави членки, а напредъка се следи внимателно и се обсъжда в съвета. Извън контекста на Европейския съюз, сътрудничеството и обмяната на информация между службите за сигурност ще бъде засилено в контекста на групата за борба срещу тероризма и комисията скоро ще представи своята, е, своето предложение за актуализиране на системата за обмяна на данните. също Същевременно работим и по рамковото решение за борба срещу тероризма, което се изменя през декември бе представена директива, свързана с резолюция 2178 на ООН и допълнителния протокол към Конвенцията на съвета на Европа. Преговорите по тази директива такът в момента и се надяваме, че през юни тази година ще успеем да постигнем споразумение по нея. Освен това, говорим за обмяна на информация в областта на правоприлагането, в... що се отнася до радикализацията и набирането на терористи. Над 5000 граждани на Европейския съюз са отишли в Ирак и Сирия, за да се борят, е, за да е, участват в терористични организации. Трябва да създадем е, възможности за всички, трябва да работим за толерантността, за борба срещу изказванията на и действията, свързани с омраза срещу мюсюлманите и има основна инициатива, ви подете от комисията по тази тема. Но предотвратяването не е достатъчно. Връщането на добре обучени, радикализирани лица е сериозна заплаха за сигурността. Има об... мрежа за обмяна на данни за радикализацията, която е свързана с обмен на най-добри практики е... и експертиза между държавите членки. Работи се за обмяна на експертиза и с трети страни и по-конкретно Близки изток и Северна Африка и Турция. Интернет е основният канал за радикализация чрез публикуване на нелегални данни. Има създаването на специални а, позиции, отговорни за следенето на такава информация в интернет, нет а, дава допълнителен капацитет за борба срещу тероризма и в този контекст е важно да си сътрудничим и с доставчиците на интернет. Обсъждането на предложението на Комисията за план за действие на Европейския съюз срещу нелегалната търговия на, на, на огнестрелни оръжия и експлозиви вече започна. И накрая нека да спомена пакета гранична полиция, който е важен за борбата срещу тероризма, тъй като трябва да се засили и контрола на външните граници на Европейския съюз. Сигурността на границите е основен приоритет на нашето председателство. По тази тема, разбира се, трябва да не смесваме понятията миграция и тероризъм. Ясно е, че не можем да си затваряме очите пред заплахата, но същевременно е, по-голямата част от мигрантите бягат от е, много тежки ситуации на конфликти, бягат от самите терористи. Работим с важни партньори като Съединените щати и продължаваме да работим с партньорите в Северна Африка, Близкия изток, Турция и на Западните Балкани. В заключение, нека да кажа, че мисля, че целите ни са общи. Това беше демонстрирано и от резолюцията ви през феврари миналата година за борбата срещу тероризма, както и докладите прияти от Либе в края на миналата година. Очакваме да си сътрудничим добре с вас. Благодаря. Е, министър Кундерс. Благодаря, министър Кундерс. Сега се обръщам към комисаря Аврамополус, който ще се изкаже от името на комисията. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председателю. Почитаеми депутати, Добре дошъл и на господин Кендерс. Както знаете, 2015 година бе обратна година, що се отнася до тероризма в Европа. Жертви на тероризъм са 150 невинни граждани. Прекалено много жертви, прекалено много страх. Трябва да гледаме реалистично. Терористичната заплаха в Европейския съюз в момента е на едно високо ниво. Тя съществува. С решителност ще отговорим на тази заплаха. В същото време ще защитим своите ценности като толерантност, демокрация и зачитане на основните права от първия ден на тази комисия винаги сме подчертавали, че борбата с тероризма е обща европейска отговорност. Европейският дневен ред за сигурност, както знаете, от миналия април се обсъжда. Забързахме темповете, Постигна се политическо споразумение за пътническите данни в Европейския съюз, както и предложение за директива на темата тероризъм. Приехме и пакет през ноември за огнестрелните оръжия. Имаме план за действие за а, трафика на огнестрелни оръжия. Приехме и регламент през декември за Европол. Организирахме също така и един а, център за обмен на най-добри практики за борба с радикализацията. Стартирахме също така и интернет форум за борба с зловредно съдържание в интернет. Миналата седмица излязохме с предложение за обмен на а, досиетата на граждани на трети страни, които са извършили престъпления. Целта е да укрепим своите граници. Ще продължим в тази посока. 2016 година ще бъде годината, в която ще се насочим към финансирането на терористите. Трябва да спрем финансовите ресурси на терористите. В началото на февруари ще изложим своите идеи, като излезем и с конкретен график. Пакетът за границите от миналия декември е изключително важна част от картината. Той ще даде възможност систематично да се проверяват всички онези, които влизат и излизат в и от Европейския съюз. Ясно е, че трябва да подобрим управлението на външните си граници, за да подсилим вътрешната сигурност и да опазим Шенген. Нека бъда ясен. бежанците, които пресичат нашите граници, защото имат нужда от международна закрила и имат право на такава, не са терористи. Отново ще кажа, че никога няма да приравним бежанците с терористите. Не можем и не бива да се страхуваме, че ще загубим. Нека сега говоря за обменът на информация. Това е много деликатна тема, но и тема с изключителна значимост. Както знаете, това е един от основните стълбове на нашата програма за сигурност. Разполагаме с европейски инструментариум, който ще улесни обменът на информация между националните правоприлагащи органи. Шенгенската информационна система, базите данни на Европол, както и рамката от Прюн, трябва да бъдат използвани до максимална степен от държавите членки. Държавите членки трябва да си вярват повече една на друга. Трябва да споделят повече информация помежду си и с Европол. Правоприлагащите органи в държавите членки, включително и специализираните такива, работят за постигането на една и съща цел – гарантирането на сигурност за гражданите. Трябва да разберем, че когато сме заедно, сме в по-голяма сигурност и безопасност, защото заплахите пред нас са едни и същи подходите ни към тези заплахи трябва да бъдат общи също. Тук не става дума за някаква състезание. Ако си сътрудничим, ще бъдем по-силни. Вече се обменя информация на много нива, но имаме нужда от по-голям обмен, не по-малък. Едната седмица ще стартираме Европейския център за борба с тероризма в Европол – той работи от 1 януари 2016 година. Този център може да се превърне в сърцето на нашите операции за борба с тероризма. Ако разбира се, се възползваме оптимално от него и ако държавите членки споделят информация. Този център може да успее единствено и само ако ние му помогнем да го направи. Подкрепата на Европол към следствените органи в Белгия и Франция след нападенията в Париж е един отличен пример за това как каква може да бъде ролята на Европейския център за борба с тероризма. Сверяването на данни, улесняването на обмена на информация, предоставянето на аналитична и оперативна помощ на националните органи по места са едни от целите му. Почитаеми депутати, преди една година, след нападенията в Шарли Ебдо, ние подчертахме, че отговорът ни няма да почива върху страх, нито пък ще се основава на прибързани заключения – Европейската комисия предложи конкретни действия, които са част от един цялостен подход. С тези общи усилия, мисля, че показахме, че се постига успех. Последните събития обаче ни показват, че е нужно много повече. Сега е моментът да се предприемат действия и да се укрепи нашето сътрудничество. Нека 2016 година да бъде обратна година а, в борбата с тероризма за Европа. Много ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин комисар. Сега давам думата на госпожа Возенберг за две минути. Благодаря, господин председател. борбата срещу тероризма е област, в която трябва да си извлечем полуки. Терористите едва ли не рекламират деянията си. Не бива да приемаме подобно положение в Европейския съюз, който се основава на принципи и правила, на демократични структури. Между 5000 и 6000 европейски граждани по данни на Европол са терористи. Как можем да упражняваме контрол върху положението? Какво са предприели комисията и съветът. Трябва да се предприемат значими стъпки. Не бива да допускаме страхът да ни завладее. Тероризмът работи изключително структурирано, създава свои формирования, свои мрежи. Това води до загуба на човешки живот. Какво да направим? Да затворим границите си ли? Ще трябва да прилагаме разумна политика. Не бива да поставяме знак за равенство между миграцията и тероризма. Двете неща нямат нищо общо помежду си. Когато обаче на наша територия неконтролируемо навлизат мигранти, между тях може да има и терористи. Европейският парламент и Европейският съюз не бива въпреки това да смесват миграцията с тероризма. Трябва да сме много внимателни, колеги. Трябва да упражняваме контрол върху интернет, като разчитаме на сътрудничеството между държавите членки. Трябва да си сътрудничим и с трети страни. Терористите имат лице, тероризмът като явление има лице. Отговорът на Европейския съюз трябва да е повече демокрация. Благодаря. Синя карта от господин Юрек. Господин Юрек. Sorry, sorry. Oh, okay, it works. E, dziękuję zarówno w tym, co pani mówiła, jak и в tym... Благодаря. Както във вашето изказване, така и в изказването на комисар Аврамополос, имаше много верни неща, много ценни коментари. Не бива да смесваме миграцията с тероризма или подпомагането на тероризма. Не бива да смесваме подпомагането на тероризъм с тероризъм. В Европа обаче има много мюсюлмани. Не смятате ли, че това е предпоставка за тероризъм в Европа? Тероризмът не е привнесено явление. Той се развива на местна почва. Уважаеми колега, не бива да смесваме двете явления, но трябва да упражняваме контрол върху външните граници на Европейския съюз. Трябва да упражняваме такъв контрол, за да пресичаме явлението тероризъм. Някои от тези, които навлизат на наша територия, се радикализират. Затова и трябва да контролираме границите си. Има обаче и някои принципи, които трябва да следваме. Госпожа Зипел. Благодаря. Терористичните нападения от изминалите месеци в Европа и другаде не са насочени срещу определени лица. Тяхната цел е да всеят страх, да подкопаят демокрацията и свободата. Затова трябва да застанем на ясна позиция срещу тероризма, да защитаваме свободните европейски общества. Какво трябва да предприемем за целта? Първо трябва да сме наясно, че тероризмът не е национално явление, т.е. трябва да използваме общоевропейските инструменти за разследване и обмен на информация. Трябва да ги използваме по-ефективно. Трябва да работим по-ефективно и за превенция т.е. да работим срещу терористичната пропаганда в интернет, както и за заличаването от интернет на незаконно съдържание. Ще трябва да спрем финансирането на тероризма, да се борим срещу радикализацията в Европа чрез просветна дейност и всеобщи програми за излизане от терористичните формирования и за интеграция. Държавите членки на Съюза трябва да разполагат с достатъчно персонал и оборудване за съдебната власт и за полицейските структури. Не бива да има зони, където цари беззаконието ще трябва да работим много ефективно, както офлайн, така и онлайн. Ще трябва да работим и за бързото образуване на съдебни производства. Правоохранителната дейност в Европейския съюз трябва да бъде поставена на общо европейска основа. Необходимо е да има общо определение на терористичното нападение като деяние. Винаги трябва да се грижим за гарантирането на справедлив съдебен процес, така че да не се провалят съдебните производства поради недопустимост на доказателствата. Ще трябва да работим за превенция, за защита и за наказателно преследване, т.е. да се възползваме ефективно от инструментите на правовата държава. Само така ще гарантираме доверието към нея и ще се борим ефикасно срещу тероризма. Господин Джамбаски. Дами и господа, без съмнение терористичната заплаха е може би най голямото предизвикателство пред държавите членки в днешния ден. ислямска държава другите терористични организации дълго време бяха подценявани както са подценявани и процесите на самоизолация и радикализация сред младите мюсюлмани в много европейски гета след провала на теориите за интеграцията и на мултикултурализма. част от европейските лидери обаче продължават безразсъдната политика по отношение на държавите които открито финансират организират лекуват терористични организации като турция саудитска арабия и катар. време е това лицемерие тази политика на широко затворени очи да бъде прекратена. на държавите които финансират тероризъм които лекуват и обучават терористи моля, говорете малко по-бавно. Тероризма не трябва да се плаща откуп, както постъпи Европейският съюз с Турция, а трябва да се прекратяват преговорите за членство и да се налагат санкции на тези които го организират като саудитска арабия трябва да се налагат търговски санкции а не да се търгува лицемерно с тях. крайно време е да престанем с празните приказки особено след париж и след кьолн ако не искаме това да се превърне в наше всекидневие. въпрос на цивилизационен и ценностен избор. благодаря за вниманието. Тероризма заплашва нашия живот, обществото, начина ни живот. Имаме нужда от европейския отговор в тясно сътрудничество с нашите партньори по света. Европейски отговор на асиметричните заплахи трябва да се фокусира върху следното – външна сигурност, вътрешна сигурност и изкореняване на тероризма – законодателството трябва да бъде променено, така щото да проследява по-добре финансирането на терористични атаки. Имаме нужда от по-голям контрол върху предплатените телефонни карти и правилата около изпирането на пари. Трябва също така да се насочим и а, към трафика с петрол сигурността трябва да се засили на всички нива, от местно, национално до европейско. Мерките трябва да бъдат ефективни, не прекалени. На европейско ниво сътрудничеството между полицейските и другите правоприлагащи органи ще бъде ключът. Не трябва да повтаряме грешките от миналото. В същото време трябва по-добре да защитим и да контролираме външните си граници. Изключително важно е нашите полицейски служби, гранични служби да знаят кой влиза и кой излиза от Европа. Контролът по външните граници е най-добрият начин за борбата срещу трафика с огнестрелни оръжия и ограничаване на достъпа до оръжие за терористите. Това обаче е дългосрочна задача. Част от радикализираните лица са родени и израсли в Европа, и те извършиха терористични нападения срещу своите страни. Необходими са интеграционни проекти, които да се прилагат на местно ниво. Благодаря. Благодаря. Госпожа Зубер. Бригада, господин Стратеж... Благодаря, господин председател. Стратегията на Европейския съюз за борба срещу тероризма ограничава свободите на отделните лица. Прилагаме военизиран подход към борбата срещу тероризма. Така просто само следваме логиката на войната и омразата. Подкопаваме свободите всичко това е неотменима част от милитаризирането на международните отношения, от политиката на намеса и военни конфликти. Това пък от своя страна води до расизъм и ксенофобия в Европа и до ужасяващи престъпления, като терористичните нападения в Париж. Тези и други деяния, извършвани по света, изискват политика, основаваща се на взаимното уважение, на ненамеса във вътрешните работи на суверенни държави, най-вече в Близкия изток. Господин Албрехт, за минута и половина. Uh, Благодаря, господин председател. Много се радвам, че председателството изреди е, повечето предложения на комисията. Бих се радвала още повече, ако можеше да се придвижим по-бързо към решение за борбата срещу тероризма, отколкото в миналото, защото именно държавите членки блокираха много от мерките за общи стандарти и по наказателно-правно, и по сътрудничество срещу организираната престъпност и тероризма, и особено, що се отнася до обмена на информация между институциите и органите на държавите членки и на Европол и други институции на европейско равнище. И обмината на информация все още не действа, особено, що се отнася до заподозрени лица и до е, е, рис, рискова информация. Това е важно, а не да се събират данни за хора, които нямат каквото и да било значение за разследванията. По-скоро ни трябва бърз обмен на информация за, за подозрените лица и за тези области, където има увеличено ниво на риска. Това е необходимо не само за целите на ефективността, а и защото работим в рамките на върховенството на закона и трябва да зачитаме основните ценности, които защитаваме и срещу терористите, в крайна сметка. Нещо подчертано и е, е, съвсем скоро от Европейския съд по правата на човека по дело срещу Унгария, свързано с задържането на данни е, за отделни лице. И така трябва да спазваме тези правила и да имаме допълнителни мерки за обмен на информация. Благодаря. Благодаря, господин Вулф. Минута и 30. Благодаря, председателю. Благодаря, господин министър. Първото правило, което следва, което и да е правителство, е защитата и закрилата на гражданите. Закрилата на гражданите на Европа от тероризъм е нещо, което според мен, разбирате, е сериозна задача. За да се справим обаче с тероризма, трябва да знаем кой е врагът и кои са приятелите ни. Трябва да знаеш дали имат общи ценности а, с теб и какъв е происходът. И точно тук анализа на Съюза е недостатъчен. Трябва да се разбере проблема, но за това е необходимо да знаеш къде е проблема и да знаеш кой е врага и къде се намира в Европа. Първият проблем е, че във вашия език, в езика на комисаря, се казва, че голямата част от мигрантите бягат от тероризъм това не е вярно. Знаем, че голямата част от мигрантите са економически мигранти. Голямата част от търсещите обежище всъщност са хора, които бягат от тероризъм. Това е първата част от проблема, който трябва да се насочите. Втората част, която трябва да разберете, е, че отворените граници, които създадахте и които не искате да промените, водят до това, че не се знае кой идва, къде отива и как е стигнал до тук. И това създава последния вид тероризъм, вътрешния тероризъм, на който станаха жертви жените в Кьолн, в Берлин, в Швеция, във всички части на Европа по Нова година. Ето това е вашият проблем. Господин Улф, ще приемете ли син картон от колегата Яковчев? Приемате ли син картон от господин Яковчич? Hvala vam lijepo poštovani kolega što ste prihvatili ovu plavu kartu. Waiting for translation. Чакаме превод. Okay. Thank you so much. Now it's better. Uh, имате превод. No, no, no, имате превод. No. Is it okay? Is... Има превод. Благодаря. Уважаеми колега, моля ви задайте въпроса на английски. Не знам дали ще бъда достатъчно добър. Uh, Казахте много неща, ще се съглася с вас, но ще се съгласите ли и вие, че тероризмът е универсална заплаха? Имаме тероризъм и в Европа. Знаете какво се случи в Северна Ирландия, в Германия, в Италия в Норвегия и в други държави в Европа. Това е европейски проблем. Имаме европейски тероризъм. Не говорим за тероризъм, който влиза през границата в Европа. Тероризмът е универсален проблем и трябва да се борим с всички видове тероризъм. Съгласен ли сте? English... Отличен английски, сравнение с а, моя харватски. Така че много ви благодаря за това. Напълно сте прав. Тероризмът е международен проблем. Той е, наранява семейства по целия свят. Да, имаме проблеми с хора тук, имаме и роден тероризъм. Но проблемите, пред които сме изправени днес, са най-вече свързани с ИДИЛ и с тази ужасяваща идеология, която обръща хората един срещу друг. Мъж срещу мъжа, жена срещу жената. Имаме нужда от европейско, но и от глобално решение. И това е единственото решение, което е възможно и би се справило с проблема. Госпожа Майер. Благодаря, господин председател. Днес говорим за повишената заплаха от тероризъм. Някои от вас като че ли са изненадани от това, че Европа е под прицела на терористите. Изненадани сте, защото въпреки всички терористични нападения, които преживяхме, правим погрешен анализ. Западът е обект на атака, но вашият анализ е погрешен. Заявявате, че терористите не се вдъхновяват от Корана. твърдите, че предупрежденията, които се отправят срещу тероризма са знак за истерия. Продължавате да вярвате в културното многообразие. И всичко това показва, че не разбирате в какво положение се намираме. Ислямистите искат да завладеят света. Имаме проблем, който не назоваваме с истинското му име. И това са отворените европейски граници. Те водят до наводняването на Европа с тероризма, с терористи. Не знам защо границите ни продължават да са отворени, въпреки че сме свидетели на толкова много терористични нападения. Хиляди навлязоха на територията на Гърция тази година. Сред тях са със сигурност и терористи. Тези хора се възползват от шенгенското пространство. Въпросът не е дали ще има следващо терористично нападение, а кога ще има такова. Трябва да се отнесе много сериозно към заплахата от тероризъм. Ако искаме да защитим Европа, най-накрая трябва да признаем, че единственото решение е да затворим националните граници и да отпратим по домовете им всички така наречени търсещи закрила. Само така ще спрем ислямизацията на Европа. Господин Фонтулис. благодаря. Европа откри тероризма, като че ли по болезнен начин. Различни националистически партии, пък и моята партия, от години говорят за това, което ще се случи. Казвате, че сме ислямофоби. Но онези, които отидоха на Батаклан, са хората, които плащат сметката. Европейските капитали отиват за военни по улиците. Не искаме да има армия по улиците. Що се отнася до отворените граници, Политиката като че ли не прекрати а, а, навлизащите терористи. В медиите нищо не се говори, продължавате да мълчите. Като че ли се защитават а, само мюсулманите. Тук сме и искаме да защитим гражданите, а терористите казва тук сме и ви заплашваме. Там, където се събират, е, е всъщност и живарниците на този тероризъм. Уважаеми господин министр, благодаря за това, което казахте и благодаря за опитът е, заедно с нас, е, депутатите в парламента, да подходим интелигентно и дълновидно към голямата драма на насилието от терористичен тип в Европа, в Близки изток, в Африка и къде ли още не. Новините не ни успокояват. Молим се да можем да кажем като Европейски парламент, че действията, които предприема Европейския съюз, що се отнася до управлението на пътническите данни или що се отнася до опита да се споделят да се сподели информацията и да имаме обща политика за защита и сигурност са достатъчни, но не са. Виждаме какви са фронтовете, виждаме къде са нашите слабости и много такива фронтове на слабост имаме и те са и концентрирани върху темата миграция. Аз съм съгласен, че и по време на този дебат ние решихме да кажем, че няма пряка връзка, причина, следствие между миграцията и тероризма. Би било погрешно да се свързват генерично тези два феномена, но също така и погрешно да се отрича а, това, че може да имат общи причини тези два феномена. Грешка е да се каже, че ислямските зони водят до тероризъм, до терористични действия, като тези, които по драматичен начин докоснаха нашия континент, но е и грешка да се каже, че този фронт, където много често има мъже, които използват Корана като оръжие за насилие, могат да бъдат оставени а, да си правят каквото си искат. А, Постоянно се опитваме да насаждаме демокрация в държави, където няма. Ние имаме християнска традиция, която води до да демокрация и това е първата причина за тероризма от другите. Файон, до минути. Благодаря, господин председател. Все повече се развива туристичната дейност по целия свят и в Пакистан, и в Буркина, Фасо и така нататък. През 2015 година а, видяхме изключително много атаки. Това е година, която ще запомним с много тежки спомени. Млади хора, израснали в Европа, си, се присъединяват към терористични организации. Това е изключително болезнено. Същевременно е много важно да се разграничава между бежанците и терористите. Повечето бежанци бягат именно от тероризма. Ако не се увеличи сигурността, няма да се справим с проблема. Затова са необходими и мерки, свързани с социална интеграция, с борба срещу радикализацията – и, бъл... и имаме нужда от ясна стратегия за справяне с връщащите се от терористични организации хора. Държавите членки трябва да работят с повече доверие една към друга, да обменят информация, да проследяват чуждестранните бойци и терористичните клетки. Изненадвам се, че съветът не се съгласи с задължителна обмяна е, на информация за терористи в рамките на Европейската стратегия за обмен на имената на пътниците. Трябва да се борим и срещу радикалната мусулманска пропаганда в социалните медии, да дадем повече е, е, сила на родителите, да има задължително съгласие на родителите за пътуване – и да работим с конкретни лица, които са проблемни и активни в областта на радикализацията. Приемате ли въпрос с синя карта от господин Жадовски, който седи ето там? Благодаря, господин председател. Госпожа Фаян, доколкото си спомням, именно социалистите не искаха да се напредне по директивата за обмяна на информация за пътниците. Комисията предложи нова директива. Предлага я днес. Директива за борба срещу тероризма. Ще я подкрепят ли социалистите или за пореден път ще блокират усилията? Благодаря за въпроса, колега. На този етап е много важно да се подчертае, че обмена на информация е крайно необходим. Не можем обаче да прекаляваме, не можем да нарушаваме правото на лична неприкосновеност прекалено много. Обмена на информация е важен, трябва да видим обаче какво включва това предложение. Госпожа фон Сторк, една минута. Уважаеми господин председател, днес обсъждаме повишената заплаха от тероризъм. Париж бе обект на терористични нападения, но такива бяха извършени и в Кьолн. 30 са заподозрените лица. Там голяма част от тях са търсещи убежище. 11 са навлезли на територията на Германия през месец септември миналата година. Не можем да говорим за тероризма без да упоменем и мигрантската криза. Между 8 и 10 милиона бежанци в момента са се отправили към Германия от Сирия и от Ирак по думи на нашия министр на развитието. Не всички тези хора са терористи, но сред тях има и такива. Има и такива, които злоупотребяват с отворените ни граници. Онези, които оставят границите отворени, носят отговорност и за терористичните нападения. В Германия господин Зехофер говори немалко. Говори немалко и Християн-демократичният съюз в лицето на нашата канцлерка. Тя ще влезе в историята като човека разрушил Европа. Дори и скоро да си подаде оставката. Председателят благодаря. Госпожа Пагазор Тундуа. Благодаря, господин председател. Съветът и комисията изредиха ясен списък задачи, които трябва да бъдат свършени, за да се борим срещу тероризма. Ясно е това. А, че трябва да се действа, ясно е, че трябва да действаме заедно, но има някои недостатъци тук. А именно, говорим за глобална заплаха и затова ни трябват глобални решения. А има страни, които не искат да участват нито в обмяната на бази данни, нито в обмяната на информация между службите, занимаващи се с разследването. Другият важен проблем е свързан с ранното установяване на налични заплахи. Заплахата е глобална, но често може с работа на конкретни места да се идентифицират е, евентуални проблеми. И трябва да се работи по превенция и рано предупреждаване. Приемате ли въпроса с синя карта от господин Чами? Shoulder, your right shoulder. Който стои, е, който седи зад вас в дъното. Yeah, мистер Благодаря, господин председател. Уважаема колега, говорихте за две предизвикателства. Искам да ви задам въпрос и по едно трето, според мен, предизвикателство. Не смятате ли, че някои правителства предприемат несъразмерни действия? Унгарското правителство, например, иска да обяви извънредно положение. Винаги ли според вас правителствата предприемат съразмерни действия, умерени действия? Логикаменте. Благодаря много за въпроса. А, да, ясно е, че един от рисковете е свързан с мерки, които правителствата предприемат и които а, са срещу фанатизма и тероризма, но а, нарушават закона. Винаги трябва да се спазва върховенството на закона и, и основните права. Иначе вече ще сме загубили борбата срещу тероризма, защото в крайна сметка се борим срещу тероризма, за да защитим онова, което вече сме постигнали, а именно върховенството на закона. Госпожа Гонзалес, една минута. Благодаря. Борбата с тероризма не трябва да ни води до избор между сигурността и основните свободи. Държавата трябва да работи по-ефективно и ефикасно и ясно да заяви, че защитава ценностите и демокрацията в нашите граници и извън тях. Трябва да прекратим финансирането и да разрушим логистиката, която поддържа тази престъпна мрежа. Трябва да подкрепим гражданското общество в Сирия и Ирак. Трябва да премахнем мрежите, които вербуват млади хора. Трябва също така да защитим бежанците, които бягат от терора. Хората трябва да се чувстват от едно сплотено общество, в което имат економически и социални възможности. Много терористи са родени в Европа. Можем да се борим срещу това само посредством образование. Благодаря. Госпожа Сържентини за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисарят упомена предложенията, които възнамерява да внесе за борбата срещу тероризма. На няколко пъти ги упоменахте, но искам да знам какви цели всъщност преследвате. Нека си припомним нападенията в Нью Йорк от 11 септември. Нека си припомним и нападението в Бостън – и терористичните нападения в Париж. Всички тези нападения не струваха особено скъпо. Казахте, че искате да прекъснете финансирането на ислямска държава в Ирак и Сирия. Какво трябва да направим за целта? Какво трябва да предприемем? Как да проследим финансовите потоци? или по-скоро трябва да прекъснем финансирането. Но защо да се насочваме към финансирането при положение, че всичките терористични нападения от близкото минало не струваха особено скъпо? Госпожа Ферара. Благодаря. Увеличаването на терористичната заплаха не трябва да доведе до свиване на нашите права и свободи за постигане на тази сигурност. Заплахата е вътрешна в Европа, не само външна по границите. Отговорността за борбата с този феномен е в ръцете на държавите членки, но Европейския съюз може да даде своя принос. Трябва да координира информацията, да подобри диалога между националните разузнавателни служби и базите данни. Иначе ще се наложи държавите членки да въведат отново граничен контрол. Трябва да се използват добре инструментите които вече имаме, а не само да струпаме данни. Организациите от терористичен тип ще бъдат унищожени, ако им спрем финансирането и данните, които те трупат. Това е възможно. Имаме нужда само от политическа воля това да стане факт. Благодаря. Бонанно, Благодаря, господин Бонанно. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на онези, които представляват в момента нидерландското правителство. Трябва да кажа, че наистина съм а, потресен и гневен и бесен. Ние сме над 700 човек. 751 човека, от тях тук има 30 човека. Има повече служители, отколкото депутати. Това ли е Европа, която иска да реши проблемите, която говори за толкова важна тема, като тероризма? Ма какво говорите? Как е възможно? Какви са тези ужасяващи неща? Срам, срам. Какво да кажем ние на европейските народи, когато имаме а, атентати, всички плачете крокодилски сълзи. След Лондон, след Мадрид, след Нью Йорк. И ние какво казваме? Еми, има ислямисти, има тероризъм. Ама срамота е това. Това ли е Европа, която иска да се бори? Това ли е Европа, която иска да защити европейците? Това ли е... Това е Европа на зомбитата. Зомбита. Тези, които управляват, имат телохранители, имат коли, които не могат да бъдат простреляни, но жертвите са хората. А ние какво казваме? Благодарим на Исляма и даваме милиарди на Турция. И искаме дори да влезе в Европа. 90% от Турция са ислямисти. Аз нямам нищо против тях. Не, нямам, не. Но ние сме европейци, ние сме а, от Запада и трябва да покажем, че сме смели. Um, you have има два сини картона вдигнати за въпрос към вас, господин Бонан, но ще приемете ли въпросите с син картон? Първо е господин Яковчич. Мистер Яковчич first and then... Господин Яковчич. Мисис Пакаса Ортундуа. Che avete accettato la mia carta blu. Lo е, Ще кажа на италиански, за... ще се изкажа на италиански, за да ме разберете по-добре. Когато в този момент вие сте тук в залата, а, сте тук и ще си отидете, не ли? Лицемерие е това, защото аз съм всеки ден тук от сутринта до вечерта, а вие идвате тук, подобно на председателя ви Салвини, казвате, о, в залата няма никой и след това се махате, отивате си. Това е лицемерие. На всички от тези, които аплодират, ще кажа, Идете да видите данните. От 751 депутата съм на 17-то място а, за присъствие в залата, при гласуване, така че не ми го казвайте на мене това. Защото аз съм тук, работя и съм на 16-17 то място и съм кмет. Ти къв си? От сутрин до вечер какво правиш? Аз знам какво правя. Ясно ли ти е? Acastă naș albastru din partea doamnei синя карта. Господин Буананно, с цялото ми уважение към вас, сблъсквал ли сте с тероризма? Аз съм се сблъсквала с това явление. Бях изложена на заплаха в продължение на 13 години. Брат ми загина. Говорите за Европа като за сборище от зомбита, но аз не съм зомби. Дошла съм тук, за да работя, за да направя всичко, което е по силите ми, защото знам какво е радикализмат. знам какво е тероризмат. Не дейте да обиждате всички тези, които са дошли тук, за да работят. Не са ни необходими 300 души, които говорят глупости. Ужасно театрален бяхте. Добре. Аз, скъпа колега, не се обръщах към вас, защото тези, които присъстват тук, е ясно, че не са част от критиката, която отправих. Аз обаче критикувам онези, които управляват Европа и никой от тях не е докоснат и, и техните жени не ги пипат по неприлични места ислямистите по улиците. Такива хора тук няма всички тези, които аплодират тук като маймуни, ами отидете да работите, работете, не стоете тук като баби. Bun, trecem mai departe. Domnul Papadakis, un minut. Нека продължим. Господин Пападакис. Благодаря, господин председател. Муджахидините, Бин Ладен, Алкайда, Ислямска държава, всички те се финансират от НАТО, Европейския съюз, монархиите от Персийския залив и други сили. Всички те се използват за империалистически интервенции. Арабската пролет се превърна в ледено студена зима. Сега берем плодовете на империализма. а те са потисничество и терористични нападения. Европейският съюз иска да се бори срещу радикализацията, но всъщност тази наша борба не е нищо друго, освен мерки за въоръжаване. Потискаме други народи извършваме варварски деяния в името на капитализма. И няма нищо чутващо в това, че в един момент народите ще надигнат глас. Госпожа Холмайер, благодаря господин председател. Нека кажа нещо по процедурата бих помолил господин председателя на парламента, когато членове на парламента обиждат правителства, обиждат държавни и правителствени ръководители уж в името на човечеството, да им бъде обърнато внимание, че така не се работи в един парламент. По същество, тероризмът е една от най-големите заплахи, пред които сме изправени. В продължение на 20 години аз самата ползвах телохранители. Семейството ми бе заплашвано от терористи. И затова лично Знам, лично съм изпитала как се чувстват жертвите на тероризъм. Терористичните нападения, на които сме свидетели в момента, са насочени срещу всички онези, които не следват варварската логика на Алкайда и сродни нейни организации. Те са насочени срещу хора, които искат да се забавляват, да посещават футболни матчове, да празнуват заедно по площадите. Затова ясно и категорично заявявам, че трябва да усъвършенстваме обмена на данни трябва да попълним празнотите в законодателството, възникнали в резултат от добронамерената ни политика за защита на данните. Трябва да се консултираме с системата Евродак, за да установим кои са извършителите и да не позволяваме на терористи да влизат на наша територия. Не бива да затягаме контрола на границите. Трябва просто да предотвратим от пътуването на терористи към територията на Европейския съюз. Ще трябва да ускорим и процеса на следствието. Ще трябва държавите членки да подават всички свои данни в общоевропейските бази данни. Така ще знаем кои са извършителите, от кои лица проистича заплаха. Ще трябва също така да укрепим и полицейските структури. Нека се доверим на полицаите, тъй като те ежедневно се борят срещу тероризма, който е една много тежка форма на престъпност. Нека престанем да обвиняваме полицаите, нека им се доверим, защото те наистина се борят срещу тероризма ден след ден. За нас е много лесно да ги наблюдаваме и критикуваме отстрани. Призовавам председателството по въпроса за резервационните данни на пътниците и всички други въпроси, свързани с защитата на данните, да ускори работата и бързо да приеме съответните законодателни актове. Пресичането на финансирането на тероризма е само един елемент от борбата срещу него. Можем да се преборим с тероризма единствено ако работим съгласувано и ако прилагаме принципите на правовата държава и на демокрацията. Председателят, ще отговорите ли на въпроса синя карта? Господин Джамбаски. Председател, уважаема колега, как ще коментирате информацията в медиите, че от немски полицаи, от немски служители на, на, на, на служите сигурност, че на тях е било нареждано по политическа линия да прикриват престъпления заради происходът на извършителите им говоря за събитията от новогодишната нощ. Първо трябва да се разкрият деянията няма никакъв смисъл да се установява първо националната принадлежност на извършителите. Ако има някаква връзка между националната принадлежност и деянието, то това ще бъде взето предвид, но не се установява първо националността. Не бива деяния да се обвързват с конкретна национална принадлежност. Има прекалено много квартали като Моленбек има прекалено много райони, където се предприема прекалено малко райони, където не се разследват престъпните деяния, където се подхранва една култура, която нарушава правата на човека. Има още една синя карта за вас. Господин Краснодемски, ще отговорите ли на въпроса? Uh, okay. Okay, I, I, I asked the, my question. Um, ja chciałem się panią zapytać... Имам следния въпрос към вас. Онова, което се случи в Кьолн, не намери отражение в медиите в продължение на няколко дни. Нямаше обществени дебати по този въпрос. Какво е вашето мнение по въпроса? Господин Джамбаски каза, че полицията е била инструктирана да не предоставя информация. Обществеността нито в Германия, нито в Европа не бе информирана за случилото се в Кьон. И каква е връзката между това и въпроса, който разискваме днес, въпроса за тероризма? Бяха отправени критики във връзка с това, че една един обществен радиотелевизионен канал отрази събитията едва два дни след това, а всички останали ги отразиха непосредствено след това. Нека бъда съвсем честна. В а, Мюнхен нямаше да се случи това, което се случи, ако своевременно бяхме наложили наказания в определени квартали. Затова и трябва да действаме превентивно и последователно. Ще трябва да пресечем дейността на по-дребните престъпници. Така няма да се стигне и до по-големи проблеми. Господин Нидермюрер a borzalmas párizsi merénylet ségében él. a félelem érthető a veszély nem lebecsülendő. Благодаря, господин председател. След терористичните нападения в Париж се страхуваме от тероризма и това е нещо съвсем естествено, но трябва да запазим спокойствие. Трябва да се придържаме към принципите на либерализма и демокрацията – не бива да оставяме популистските партии да продължат да сеят страх и да настройват определени прослойки на обществото една срещу друга. Няма терористична заплаха, която да е основание за нас да ограничим свободите. Не бива да предприемаме действия, които са насочени срещу демокрацията, срещу културата ни. Именно това целят терористите, именно това целят крайно популистките движения. Те искат да сложат край на свободите, които си извоювахме през изминалите 60 години. Нашата позиция е, че демокрацията, свободите, основните права трябва да бъдат подсилени. Няма да постигнем нищо, ако въведем механизми за масово наблюдение. Необходимо ни е по-добро сътрудничество Необходими са и общоевропейски разузнавателни служби. Трябва да направим всичко възможно, така че да не се радикализират второто и третото поколение иммигранти. Образование, просветна дейност, интеграция, реални перспективи тук в Европа. Това са инструментите за борба срещу тероризма. Трябва ясно да заявим, че интегрирането в обществото не е равнозначно на асимилация. Тероризмът обаче също не е альтернатива. Господин Юрек иска да ви зададе въпроса синя карта. Ще отговорите ли? благодаря много господин председател. уважаеми колега не смятате ли че е, формулировките които използвате популизъм екстремизъм екстремизъм всъщност е реч на омразата която е насочена към милиони европейци а, е, и техните демократично избрани представители. Не смятате ли, че ако продължавате да говорите по този начин, по никакъв начин няма как да изградите социалните мостове, които са необходими в Европа, за да се разрешат проблемите. Нека само ви информирам, че няма да има възможност за втора синя карта. Благодаря ви за въпроса. Днешните разисквания съвсем ясно показват кои колеги говорят за тероризъм, за терористична заплаха, за превенция и кои колеги се възползват от разискванията, за да настройват срещу исляма, срещу миграцията. Мисля, че тук в парламента не бива да водим подобни разговори. Трябва да говорим за реалните проблеми и обективните факти. Давам думата на господин Николсън. Благодаря, господин председател. Нека първо да кажа, че 2015 година ни изправи пред много сериозни проблеми с тероризма, особено тук в Европа. И трябва да си отворим очите. Европа има сериозни проблеми по границите, особено границите на шенгенското пространство. И трябва да се направи нещо за това, защото вече никъде в Европа не можем да сме в безопасност. Аз съм от Северна Ирландия и преживяхме там 4, четири десетилетия туризъм. Аз тероризъм. Аз самият преживях опит за убийство срещу мен. Е, и нека да ви припомня, че е, съм тук, защото съм жив. Не съм зомби и не трябва да забравяме е, опасността. Трябва да се сложи край, защото иначе терористите ще продължат. От следващо престъпление на следващо престъпление, затова трябва да се обменя информация в Европа през границите на държавите членки и между всички а, служби на полицията. Благодаря, госпожа си има думата. Благодаря. Терористичната заплаха е световна. Тя е и вътрешна, и външна за Европа. Има нужда от действие, има нужда от воля, от действия днес, а не утре или в други ден едно от най-важните действия е да следим като всички а, големи сили по света своите граници по един ефективен начин. На второ място трябва да има задължителен обмен на информация, а не да ни се хвърля прах в очите. На трето място да има обмен е, да има обща политика за отбрана и на четвърто място да работим в областта на външната политика, за да се намерят решения на конфликтите в Сирия и в Либия. Ако не можем да действаме всички заедно, в такъв случай нека поне да действаме в сътрудничество между няколко държави членки, за да може нещо да се случи. И в случая Франция и Германия могат да бъдат ядро на такова действие. Господин Ерн. Благодаря. В Пакистан се използват въоръжени дрони в борбата срещу тероризма. В резултат от това вече загинаха немалко цивилни граждани. Деца от едно село, бомбардирано с такива дрони, казват, че са много щастливи, когато не грее слънцето, тъй като тогава не може да има и нападение. И когато деца казват подобни неща, то за мен това е знак, че има нещо погрешно в действията ни срещу тероризма. Понякога това въобще не са мерки за борба срещу тероризма, а чисто и просто възпиращи мерки. И това е според мен проблемът, защото тези наши действия не възпират ислямска държава. Те плашат съвсем нормални хора, в случая деца, няма да се придвижим напред нито на милиметър в борбата срещу тероризма, ако отвръщаме на насилието с насилие. Онова, което трябва да направим е да пресечем източниците на финансиране на тероризма. Имам предвид всъщност не само финансирането. Имам предвид, че вече от години в Саудитска Арабия се правят доставки на оръжие за ислямска държава. Турция пък бомбардира позиции на ПКК, а не на ислямска държава. Трябва да направим нещо така, че хората да не подпомагат тероризма. Ислямска държава се подкрепя от местното население и от никого За това трябва да приложим и стратегии на единение и помирение. Възпиращите мерки по-скоро допринасят за отслабването на гражданското общество. Това не би трябвало да е крайната ни цел. Благодаря за една минута, госпожа Джеймс. Благодаря, председателю. Нека да си кажем истината в очите терористичната заплаха всъщност е гражданска война. Има лица, които влизат е, в Европейския съюз, свързват се с местни лица, създават структури за всяване на страх и терористични нападения. Трябва да признаем, че те сега контролират територия и оттам изнасят своята идеология. Имат достъп до милиони долари, за да финансират дейността си. В Европейския съюз, пък и в Обединеното кралство, най-добрият им ресурс е Шенген. Безпроблемното пътуване без граници води а, до а, пълен бум във всички сфери на тероризма. След това идва и банковата мрежа, която помага за финансирането на тероризма. Европейската комисия трябва да погледне фактите, да се помисли за Шенген и да се предприемат мерки за спиране на финансирането. Само така можем да се преборим с терористичното нападение. Благодаря. Е, за две минути Полчак. пане е, Я си мислим, че наша реакция на утоки... Господин председател, мисля, че нашата реакция на терористичните атаки трябва да бъде решителна и да има ясни последици. И затова ви призовавам, преди да се въведат нови правила в правото на Европейския съюз, да си зададем въпроса дали тези, с които вече разполагаме, не са достатъчни. Обърнах се към министра на вътрешните работи на своята страна, за да разбера как се обменя информация между държавите членки. Оказва се, че има доста проблеми. Агенцията Frontex докладва за едни и същи мигранти по няколко пъти. Не можем да оставаме а, с кръстени ръце. Трябва да вземаме предвид какви са маршрутите на придвижване на терористите. Трябва да вземаме предвид кои са настроени срещу либералната демокрация и срещу ценностите на Европейския съюз. Длъжни сме да защитим своя съюз на ценностите. Не е добре да се действа краткосрочно. Нетолерантността, предразсъдъците, омразата тероризма никога няма да успеят да пречупят свободните хора. Екстремни политически сили, екстремистски политически сили в Европа получават финансова подкрепа от Русия. Това не трябва да се пренебрегва. И в тази връзка трябва да действаме много решително. Трябва да използваме възможността да призовем комисията да разследва случващото се, което по-настоящем се разследва от Американския конгрес. За съжаление, основните политически представители на Русия не смятат, че Даеш или е, чеченците са техни врагове, а по-скоро смятат, че Европа им е враг. Госпожа Рево Делан Бонфуа. Срещу тероризма държавите членки не могат да действат сами. Европейския съюз е длъжен да е, гарантира координация и обмен на информация, защото става дума за европейската сигурност, т.е. тероризмът изисква повече Европа системна обмяна на информация между полицейските служби, между съдебната власт и другите органи на държавите членки, занимаващи се с тази област. Трябва да има агенция за борба срещу тероризма. Трябва да има съответно финансиране. Трябва да се засилят и органите за финансово разследване на източниците на финансиране на тероризма. Трябва да се действа възможно най-бързо. Що се отнася до набирането на млади европейци за бойци на Ислямска държава, трябва да се сложи край на този тип действия чрез системна програма за превенция на всички нива, от местното до европейското, от училище до предприятията, също така и по интернет. Длъжни сме да покажем на всички в Европа, че младите хора в Европа, всички млади хора в Европа имат своето място в Европа. Независимо от тяхната религия, включително и мисиоманите, защото всички те са част от нашата Европа. Благодаря. Господин Краснодепски има думата. Тигарта, κάρτα την λίγο πριν τελειώσει ο προηγούμενος ομιλητής. Благодаря. Вдигате... Моля да вдигате синята карта преди съответният оратор да е приключил, иначе няма да можем да видим, че искате да зададете въпрос. Господин Краснодемски, съгласен съм с онези колеги, които казаха, че тероризмът е и вътрешно европейска заплаха. 10% от гражданите на Обединеното кралство са на това мнение. На това мнение и всеки шести французин. Като че ли Ислямска държава се ползва с по-малко подкрепа в арабските държави, отколкото в Европа. Албания и Узбекистан са сред държавите, от които отпътуват най-много чуждестранни войски. След тях се нареждат Белгия, Франция и Швейцария. Ето по този въпрос трябва да помислим. Вербуват се най-вече млади хора без ценности, иммигранти от второ и трето поколение. Обикновено това са хора, които не са успели да се интегрират в европейското общество. Същото въжи и за деца от семейства на родители, за които това е втори брак. Тези деца са по-склонни да са податливи на фундаментализъм. Синя карта от госпожа Валтманс. Ще отговорите ли на въпроса? Госпожа Валтманс. Благодаря, господин председател. Колега, говорихте за Белгия. Аз съм от Белгия. Казахте едва ли не, че всички чуждестранни бойци са от Белгия. Това не е вярно. Разбира се, и от Белгия отпътуват чуждестранни бойци, но искам да знам какво предлагате, за да се реши проблемът на общоевропейско ниво. Проблемът е общоевропейски. Какво предлагате да се направи, за да пресечем потока на чуждестранни бойци от Европа? Господин Краснодемски има думата за отговор. Първо, бих се запознал с проблема. Имам предложение към всички вас. Работим с часове тук в Европейския парламент. Само на няколко километра от тук, съвсем наблизо, Има квартали, където се събират хора, за да планират и подготвят терористични нападения. Може би всички ние някой ден трябва да се поразходим до тези квартали, да видим какво става там, да се изправим очи в очи с реалността. Единствено, ако се изправим очи в очи с реалността, ще разберем какъв е проблемът и ще можем и да го решим. Председателят Предложението ви, господин Краснодемски, доведе до още една синя карта, пак на госпожа Валтманс. Либерале бургемейстър vanuit Mechelen is geen enkele foreign fight. Заедно с мен, може би, бихте коментирали и Мехелен, където имаме либерален кмет. Хората са обединени, сплотени и всички се чувстват приобщени. Елате идната седмица, всички ви каня да дойдете в Мехелен и да видите как се справяме ние с проблема. Явно всички са поканени. Чудесно. Оговорките е, извън пленарната зала. Сега давам думата на госпожа Гомеш. Благодаря, председателю. Трябва да се борим срещу организираната престъпност и тероризма. Това не е изненада, това, което ни се случва. Трябва да се борим заедно. Няма координация в Ирак, в Либия, в Палестина и за това плащаме тази висока цена. Трябва да се насочим към финансирането на тероризма, трафика на хора, на нефт, на оръжие и така нататък. Част от нашите така наречени съюзници, като Турция и Саудитска Арабия, извършват такива действия. Трябва да подкрепим пешмерите и други, които се борят срещу тероризма на места. Трябва да помогнем и на бежанците, за да могат те да се върнат в определени зони, като Синджа. Няма нужда да се затварят граници или да се премахва Шенген. Така няма да се спре варварството. Между държавите членки просто няма доверие, не се споделя информация, няма обща борба срещу тероризма. Трябва да се борим срещу неолибералните политики, които водят до повече войни. Младите хора в Европа не трябва да се присъединяват към ЕДИЛ, не трябва да позволяваме да са обект на радикализация. Ксенофобията в момента се разраства. Това не ни е нужно. Имаме нужда просто от политическа воля. Трябва да имаме общи стратегически интереси Имаме нужда от един съвместен подход към външните и вътрешни политики. Правителствата трябва да работят заедно. Това е европейски проблем и основното оръжие, което ни е необходимо, е съюз, Европейски съюз. Благодаря. Благодаря, госпожо Гомес. Към вас има въпроса син картон. Приемате ли този въпрос? Заповядайте. <clears throat> Eh, eh, Благодаря. Искам да попитам какво ще каже Ана Гомеш за това, което обсъдихме, когато изслушахме последните оратори. Спомена се Швеция, където има много млади хора, които в момента подкрепят ИДИЛ и се бият страната на ИДИЛ. Имаме нужда от интеграция и по-добро разпределение на бежанците. Смятате ли, че това ще бъде един от начините за справяне с проблема? Ако вашата страна приеме повече бежанци, може би няма да има толкова дейност, толкова такава дейност. Благодаря. Имате думата да отговорите. До 5000 бежанци ще навлязат в страната ми, но онези, които са тук, получават подкрепа, за да бъдат социално интегрирани. Има достъп, достъпът, извинете, до работни места е много важен. Много е важно да може да се работи законно и надлежно. Социалното приобщаване също е изключително важно. Всички неолиберални политики всъщност само насърчават социална изолация, дискриминация, особено в мигрантските общности. Ето това помага на терористите да вербуват млади хора вътре в нашите граници, които да се бият и в чужбина, и вътре в страната. Благодаря. Сега ще ви помоля да не говорите повече от 30 секунди, когато задавате въпроси, когато отговаряте. Тербез ви има думата. Благодаря, господин председател. Само в Германия броят на съдебните производства по обвинения в тероризъм през изминалите години се утрои. Сред обвиняемите са и хора влезли на наша територия като бежанци. За съжаление не функционира работата в мрежи. Нека ви дам един пример за това. На 7 януари година след атентатите срещу Шарли Ебдо в Париж бе застрелян мъж, който бе заплашил двама полицаи с брадва. Оказа се, че това е Тарик Бегашем, мъж от Марокко. Този човек бе пребивавал в Германия под най-малко седем различни самоличности, като сириец, грузинец и тунизиец. В Германия и други европейски държави този човек е извършил редица деяния, например наркотрафик, обиди, заплахи, кражби, нарушение на закона за огнестрелните оръжия, сексуален турмоз, телесна повреда и други. Жилището му е било същинска централа на ислямска държава. И въпреки това този човек е можел свободно да се движи на територията на Германия. Председателят благодаря за минута и половина господин Вайденхолцер. Grundsätzlich beginnen diese Принципно терористичните нападения стават все повече, те представляват все по-голяма заплаха, извършителите са все по-дръзки. Всичко това е много опасно, тъй като дестабилизира Европа, нарушава демократичния ни ред. Борбата срещу терористичната заплаха е едно важно и необходимо действие. Терористичната заплаха обаче според мен се отъждествява с ислямска държава. Трябва да говорим за ислямска държава, не да злоупотребяваме, като полемизираме дебатите. Хората остават с впечатлението, че говорим много, но не действаме ефикасно. В Европейския парламент взехме две много спорни решения. По доклада за радикализацията и по законодателния акт за резервационните данни на пътниците. Не знам какво ще проистече от тези две мерки, така или иначе ги приехме. Сега трябва да предприемем действия в краткосрочен план. Нека помислим дали данните, които предстои да обменяме, ще са обект на добър анализ. Ще трябва също така да работим и за по-добро обучение на полицаите. Трябва да си отговорим и на въпроса за това, защо националните спецслужби продължават да не обменят информация помежду си, продължават да не си сътрудничат. Не можем да ги принудим да си сътрудничат, господин комисар, знам, но не би ли трябвало спецслужбите да могат да споделят помежду си големите информационни масиви, с които разполагат. Мисля, че това е важно, ако искаме в краткосрочен план да постигнем успех. Господин Лапес Агилар за една минута. Благодаря, господин председател. Знаем, че 2015 година беше годината, в която ам, имаше най-много загинали от терористични атаки в Европа от 2004 година насам, от атаките в Мадрид през 2004 година насам. Същевременно има постижения в Европа, които не могат да бъдат пожертвани в името на мерки за сигурност. Много е важно да не се създават страхове, че ислямът е а, източник на терористична заплаха. А, да обменяме информация, да работим в областта на европейското наказателно право, да се работим в контекста на Европол. Господин Агилар, казва председателят, може да ли да започнете от начало, тъй като има технически проблем с превода, изглежда. Μπορείτε να συνεχίσετε. May I proceed now? Yeah, yeah, you can proceed. El camino, además, es saber que la yihadización... Това, което казва господин председател, е, че е много важно да имаме предвид, че джихадизацията на социалната изолация означава, че има нужда от европейска борба срещу маргинализацията и неравнопоставеността. Всъщност, това, което създава най-големия проблем в Европа, е, че неравенствата се увеличават. Много европейци, които са родени в Европа, които са европейски граждани, стават терористи. Господин Мамикин, минута и половина. Internal... Благодаря. Има много вътрешни конфликти с националистични групи, но това е част от миналото ни. Сега обаче тероризмът не е свързан с граници. Той е глобален и много по-радикален от преди. Подобно на случаите в Северна Ирландия и в Испания – Единственият начин да се преборим с радикализацията, активното пропаганда и така нататък, е пълно преразглеждане на настоящите политики а, а, за сигурността, финансовите операции и така нататък. Трябва да имаме и по-твърда външна политика във връзките ни с онези, които допринасят за тези процеси. Имам предвид Турция, Катар, Саудитска Арабия и други. Не казвам да отслабим своите ценности. Трябва нашите граждани да бъдат в условия на сигурност, а не да бъдат постоянно изложени на заплаха. Благодаря. Приключихме с списъка. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Шест желания имам тук, тъй като темата явно е много интересна. Приех и шесте. Започвам с Богович за една минута najprej moramo zelo jasno vedeti in povedati kaj. Благодаря, господин председател. Ясно е, че трябва твърдо да заявим защо се разпространява тероризма. Първо, много млади европейци са разочаровани. Е, виждат, че нямат бъдеще. В големи градове в Европа се развиват гета. Това са местата, където е, тероризмът процъфтява. в Либия, в Ирак, в Сирия, в Афганистан наха диктаторски режими и това дестабилизира региона. Държ... Ислямска държава и някои терористично настроени държави финансират тероризма, включително и терористичните атаки в Европа. Трябва да гарантираме информационен обмен, трябва да направим така, че агенциите за сигурност да си сътрудничат, трябва да се борим срещу корените на тероризма. Трябва да се действа интелигентно, а не да се нападат почтени граждани. Така както се прави с директивата за огнестрелното оръжие. Проблемът е нелегалната търговия на оръжие. Председателят мисля, че разбрахте преди малко какво ви казах. Моля, когато искате въпроса с синя карта, да ни го сигнализирате своевременно, преди колегата да е свършил с изказването. Госпожа Грапини. фамилия Униуне резиста. Господин комисар, точно в времена на криза става ясно дали дадена личност, дадено семейство, дадена организация или дадена държава може да се справи с кризата или не. И трябва да имаме предвид сътрудничеството в е, Европа, между е, комисията и държавите членки, е, един от министрите на правосъдието и по-конкретно холандския министр, извинете, на вътрешните работи, твърдо заяви, че няма как да се справим, ако не действаме в Европа. Но има грешка, която започна още с кризата с мигрантите и съветът е длъжен да действа така, че да има ясен план за действие по отношение на управлението на миграцията. Не може всеки един гражданин сам да трябва да се опитва да разрешава кризата с беженците. Комисията и съвета са длъжни да представят пред парламента един добър план, за да се гарантира сигурност. Благодаря, госпожо Грапини, господин Мариас, за една минута. Благодаря, господин председател. Борбата срещу тероризма предполага и необходимост да си отговорим на въпроса за първопричините на това явление. Млади хора стават жертви на фундаментализма. Това е едно обществено, социално явление – Държавите членки, най-вече Франция, предприеха определени действия по отношение на арабския свят от 2011 година насам. Интегрирането на мюсюлманите в европейските общества също е процес, който трябва да анализираме. Трябва да се борим срещу езика на омразата. Трябва също така да разгледаме въпроса и за конфликтите, продиктувани от различия между културите. Трябва да следим отблизо и онова, което се случва в Северна Африка. Господин Мариньо Пинто. А, давам ви думата, да, но ще говорите и двамата. Не се притеснявайте, на двамата ще дам. И на всички ще дам думата, казах го в началото. All together. Всички. After two speakers. Мариньо И така за една минута Мариньо и Пинто. Благодаря. Борбата срещу тероризма започва с борбата срещу расизма, ксенофобията, фанатизма и така нататък. Тя продължава също така и с една борба за демокрация, за върховенство на закона и лични свободи. Най-вече свободата на придвижване, която е много важна за европейските граждани. Европа, аз вярвам в Европа и за това е Европа, за която се е, боря, е една Европа, която е дъщеря на Атина и елинизма. Тя е и дъщеря на Иерусалим и на монотеистичните религии. Трябва да кажа, че това е една Европа, която е културно конструирана от трите големи религии – юдаизма, християнството а, и от години и исляма, извинете. А, години наред е имало голямо преследване във всички религии, като обикновено е имало претекст, като борбата с тероризма. Сега обаче искаме да гоним мюсулманите. Господин министър, господин председателю, борбата с радикализацията трябва да започне с борбата с предразразсъдиците, които се развиват в европейското общество. Благодаря. Син Картонов, господин Джамбаски, приемате ли го, господин Джамбаски? Благодаря ви, е господин председател. Κύριε Τσαμπάσκη, καθίστε κάτω. Βάλτε τα ακουστικό σας να моля, служете си слушалките. Слушалките. Седнете. Седнете и си служете слушалките. И така, казвах, че вече участвахте в този дебат и сега вече сме в процедурата на спонтанни изказвания. Според мен не е коректно да ви дам думата имайки предвид, че вдигате син картон, защото сега онези, които не са се записали в списъка, имаха, ще имат възможност да се изкажат. Надявам се да не настоявате. Благодаря ви. Давам думата на Томашич за една минута. Хвала лепа. 2015. <clears throat> su obiljeili терористички напади, u izvedbi islamske drave. 2015 година имаше много терористични нападения, много симпатизанти на ислямска държава ги извършиха. 2016 година, за съжаление, няма да е по-спокойна, така казват разузнавателните агенции. Това не трябва, разбира се, да води до паника, но трябва и да се предприема действия. Трябва да предприемем мерки за опазване на своите граждани. Нашите служби за сигурност трябва да могат да работят спокойно срещу онези, които влизат в сговор с терористите. Международното сътрудничество е изключително важно и сега става още по-важно. Трябва да бъде засилено. Затова компетентните организации в държавите членки трябва да координират действията си без да им се месят свръхнационални организации с неясни компетентности. Трябва да бъдем бързи, ефективни и ефикасни, защото става дума за сигурността на нашите граждани. Тя е най-важното от всичко. Надявам се бъдещите решения на съвета и комисията да върват в тази посока. Благодаря. И аз ви благодаря. Последен а, сега е Фария. E благодаря, господин председател. Атаките в Буркина Фасо и в Турция след множеството атаки през 2015 година ясно показват, че терористичната заплаха е глобална и трябва да разберем това. Това е важно за борбата срещу тероризма. Европейския съюз не трябва да работи само в областта на сътрудничеството за сигурност и в а, а, военната област, но и да се предоставя грижа за всички, които се борят за ценностите на нашата цивилизация. Като пешмерските отряди, които често имат нужда от медицинска помощ, не трябва да жертваме правата на човека на алтарта на борбата срещу тероризма. не трябва така да се развива кризата. Благодаря, господин Фария. С това приключихме с спонтанните изказвания от името на комисията. Думата има господин Димитри Саврамополос. Елега на αποφασίσω τις ευκαιρίες για να θυμηθώ λίγο τα ελληνικά μου, γεγονός ότι προεδρεύεται. Благодаря. Току-що имах възможност малко да си припомня родния си език, но ще се изкажа сега на английски. Проследих разискванията с голям интерес. Благодаря ви за пълната подкрепа, която ни предоставяте в усилията ни за борбата срещу тероризма. Тази тема не оставя никого безразличен или незаинтересован. Ние в тази зала допринасяме за очертаването на единна позиция срещу тероризма, независимо от политическите си пристрастия. Ще отговоря на въпроса на госпожа Саржентини, който е изключително важен. Терористичните нападения, дори и у нези, които не са организирани от по-големи терористични формирования, струват пари. Необходими са финансови средства за оборудване, за логистика, за фалшифицирането на документи за самоличност. Ще проследим потока на тези парични средства ще работим и за превенцията и разследването на терористични нападения. Скоро ще продължим разискванията по тези въпроси. Нека още веднъж изразя нашата ангажираност в борбата срещу тероризма и в името на сигурността на нашите граждани. Всички можем да се обединим около констатацията, че бе постигнат немалък напредък при изпълнението на Европейската програма в областта на сигурността. Разбира се, все още не сме постигнали крайните и цели. Няма да ги постигнем, докато продължаваме да сме изправени пред терористична заплаха. Тази заплаха е осезаема. За това са необходими и действия, от които да проистече ефект на всички нива на обществото. Нуждаем се един от друг, ако искаме да постигнем резултати. Институциите на Европейския съюз, правителствата на държавите членки, органите на местно самоуправление, правоохранителните органи, спецслужбите и гражданското общество трябва да работят заедно. Нека се върна на нещо, което казах в началото, а именно, че държавите членки трябва да се доверяват повече една на друга. Трябва да споделят повече информация, както помежду си, така и с органите на Европейския съюз. Аз лично не съм удовлетворен от сътрудничеството до момента. За съжаление, повечето държави членки пазят най-полезната информация за себе си. Сега е моментът да постигнем напредък в това отношение. Комисията ще удвои усилията си в тази област през 2016 година. Предвиждат се конкретни мерки, най-вече срещу финансирането на тероризма. Разчитам на вашата подкрепа в тези наши действия. Трябва да постигнем бърз напредък, да работим ефикасно. Трябва да намерим общоевропейски решения на един общоевропейски проблем, какъвто е тероризмът. Благодаря ви за вниманието. Още веднъж ви благодаря и за подкрепата. Председателят. Благодаря, господин комисар. От името на съвета, господин Кендерс. Thank you very much. Uh, благодаря, председателю. Искам да благодаря на депутатите в Европейския парламент за интересния дебат за тероризма. Ще започна с това, че тероризмът е едно многостранно, огромно явление, което не може да бъде решено по единичен начин. Зная, че много емоции бушуват сега тук в парламента. Нека да не забравяме всички жертви, техните семейства, техните деца. Гледам много сериозно на това. За да ги почета, искам да кажа, че действаме активно. Действаме активно не само в съвета за по-добро сътрудничество, за което ще кажа нещо след малко, но и искам да ви предупредя, срещу това да се използва тероризъм за политически цели. От едната и от другата страна. Ако не сме обединени в борбата срещу тероризма и в разбирането си, че това е сложен феномен, нещо като октопод, то тогава няма да можем да работим заедно по споделяне на информация, по постигане на доверие, по борбата с ислямска държава. Ако не работим по тези въпроси заедно и ако това се превърне в един политизиран въпрос, няма да стигнем до никъде. И още нещо. Чух думата политически елит, мисля, че господин Бонанно я спомена. Аз представлявам съвета. Не представлявам нидерландското правителство. Съветът е организация на отделни правителства с различни политически убеждения. Сигурно изкарвате стотина хиляди евро годишно, всеки един от вас изкарва пари, и ние също. Значи, ако вие сте част от политическия елит, и аз съм част от него. И нямаме ние, и нито вие, нито аз, а, да говорим от името на хората. Всички работям, всеки представлява народа си, имаме различни становища, но няма да дебатираме на базата на упростяване на въпроса. Защото проблема с тероризма е много по-сложен от това. Но, ако бъдем рационални, анализираме клинично ситуацията, ще вървим напред. Ако не, ще направим точно това, което искат терористите. Ще се разделим и сред нас ще се всели страх, това, което искат терористите. И тогава няма да вървим в правилната посока. Затова казвам, нека да бъдем спокойни, разумни, рационални. Да, трябва да се работи по превенция. Трябва да се търси по преследване, наказателно. И да, трябва да се борим с ислямска държава. Еврокомисарят го каза съвсем точно. И това се опитва да направи и съвет преди 10 дни имаше едно заседание, което бе среща на глобалната коалиция срещу Ислямска държава и чуждестранните бойци. За какво става дума? Имаме нужда от общо доверие, което да бъде изградено и да се споделя информация. Трябва да си вярваме за да има обмен на информация. И защо няма винаги такъв обмен на информация и защо трябва да има повече обмен. Всички го казаха и съветът е съгласен. Така е, нужно е. Но е важно да се разбере защо постоянно се повтаря. Трябва да се повтаря информация. И това беше полуката от миналата седмица. Сътрудничеството между правоприлагащите органи, разузнавателните служби, гражданското общество и други е един работен метод, който трябва да бъде укрепен. Най-силният отговор е това да, бъ, да дадем твърд отпор и вяра в демокрацията, върховенството на закона и нашите ценности. Не само да говорим за това, а това да бъде практика. И, съответно, конкретните отговори. Нека кажа нещо. В крайна сметка става дума за прилагане на практика на решения, защото аз съм съгласен. Винаги може да се дебатира, съветът е, работи в различните си формати, за да укрепи сътрудничеството. И затова е много важно да се постигне съгласие. Такова бе постигнато през декември за пътническите данни. Както и множеството депутати в Либе, съветът е убеден, че европейски пътнически данни биха оказали голямо въздействие в борбата срещу заподозряните в тероризъм. Предприели сме мерки за обмен на лични данни между правоприлагащите органи, както и прехвърлянето и обработката на тези данни, което ще допълни инструментариума. Става дума за пътувания през граница, става дума за достъп до лагери извън Европейския съюз и така нататък. Пътническите данни ще дадат възможност на съответните служби да идентифицират лица, които преди не са били заподозряни за участие в организирани престъпни групи. Госпожа Холмайер говори за връзката между директивата за пътническите данни и а, директивата за защитата на личните данни. Да, там има някои притеснения. Аз също ги споделям. Председателят Шулц също ги сподели с нас. И двете институции са съгласни, че е изключително важно това законодателство да бъде прието и да влезе в сила максимално кратки срокове. Съветът ще продължи да предприема всички необходими действия, така щото тези досиета да бъдат прияти надлежно, да бъдат пред, преведени така добре, че текстът да е ясен и а, правно издържан. Институциите ни ще работят а, в синхрон, за да няма забавяне по тези основни досиета. Постигнахме съгласие и по двете и за защитата на данните, и за пътническите данни и няма да отстъпим ни крачка назад. Още нещо за сътрудничеството. Знаем, че по член 44.2 националната сигурност е в ръцете на националните държави. Няма правно основание да имат някакви европейски агенции в този смисъл. Но това не значи, че трябва да спрем да си вярваме и да споделяме информация. Затова работим в различните формати на съвета по тази тема, както казах по-рано. Онези, които, се, които са притеснени. Постоянно говорим за баланс. Всеки, който си мисли, че е много лесно да се постигне баланс между личните свободи и сигурността, или а, по някакъв начин да се забрани нещо, ще реши проблема, да го направи. Но няма да стане така. Имаме нужда от съчетани усилия. От една страна превенция, от друга страна наказателно преследване. Много е важно да се гледа сериозно на върховенството на закона, защото това всъщност е поставено под въпрос. И всичко трябва да бъде в съответните граници и продължаваме да работим по въпроса. Това означава също така и превенция. Това не е мека политика, напротив, това е много твърда и сериозна политика. Това е предотвратяване на радикализацията. То е свързано и с економическите възможности и дискриминацията, но не само. Това не е защита. Просто казвам, че ако искаме да сме ефективни, трябва да погледнем цялата верига на радикализацията и дерадикализацията. Затварянето на границите не е отговор. Някой говореше за това, но от друга страна казвате, имаме нужда от международно сътрудничество и според мен това трябва да направим. Повече международно сътрудничество. Миналата седмица на срещата присъстваха държави от цял свят, които са запознати с проблематиката. И затова и разъзнавателните служби трябва да работят по-добре с тези в Северна Африка и по цял свят. Графикът за нашето сътрудничество е важен и затова е важно да имаме редовни дебати. Много е важно националните парламенти и Европейския парламент да контролират изпълнителната власт. Изправени сме пред враг, който има големи възможности да се придвижва и това няма нищо общо с границите, в международен план, в национален план дори. И затова трябва да засилим своите действия, да има повече доверие помежду ни и разделените линии помежду ни, които са легитимни, да не доведат до отслабване на борбата с тероризма. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. С това се изчерпа дебата по тази тема. Преминаваме е, към устното, извинете, въпроса с искане за устен отговор, започване на преговори за спозмен свободна търговия с СТ с Австралия и Нова Зеландия. Давам думата на Ландия, който е и автора на този въпрос. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, господин комисар,